Okay, dear colleagues, let us... Скъпи колеги, нека да започваме. Uh, we are... Продължаваме работата си с точка 14. Представене на естонската система за електронно правосъдие. По време на естонското председателство аз посетих два пъти Естония. Първия път по време на неофициалната среща на съвета по правосъдие и вътрешни работи. Тогава ни бе представена системата за електронно правосъдие на Естония и аз наистина останах очарован. Втория път, когато отидох в Естония, ни представиха цифровизацията на държавната администрация в Естония и за втори път останах очарован. Затова си казах, че би било добра идея да очаровам и вас. И за това за мен днес е удоволствие да приветствам с добре дошла сред нас госпожа Катлин Катай, ръководител на отдел по международни отношения в Центъра за регистрите и информационната система. Това е държавна агенция, която работи в сферата на ИКТ под егидата на, министр... на Министерството на правосъдието на Естония. Госпожо Кота, имате думата. Благодаря ви, дами и господа. Много добре ме представихте. Аз съм госпожа Катлин Катай, съм ръководител на ИКТ Държавната агенция, която е към Министерството на правосъдието на Естония. Помолиха ме днес, след неофициалната среща на съвета, за която говори господин Свобода преди малко и която се проведе през юли в Естония, да ви представя нашата система – Нашата държавна система предлага и КТ системи. Занимаваме се всичко свързано с електронното управление в сферата на правосъдието в Естония. Когато Министерството на правосъдието ни помоли да представим евентуален бъдещ сценарий за Европейския съюз през юли, аз започнах да гледам на въпрос от гледна точка на гражданите – от гледна точка на гражданите и предприемачите, които ще бъдат основните потребители на тази система, а ние искаме те да се чувстват колкото се може по-сигурни. Ето защо през юли тази година аз изготвих едно специално проучване от гледна точка на гражданите и предприемачите за а, бъдещето на Европейския съюз. От гледна точка на гражданите, Целта е те да могат да поддържат връзка с всяка една институция, без значение дали тя е на европейско, национално или регионално равнище. Те желаят а, да комуникират не на хартия, а по електронен път. По този начин а, излиза по-ефтино за държавата и е много, връзката се осъществява по много по-ефективен път. Първо, трябваше да си поставя цел, която да преследваме на европейско равнище. Защото ако не преследвате определена цел, може да се загубите по пътя. Ще се натъкнете на много пречки и ще загубите общата представа за нещата. Така че целта беше да има отворено цифрово правосъдие за всички европейски граждани – Тоест, всеки, който би искал да получи определена информация, би трябвало да има достъп до данни, до които всички имат достъп. В Естония това а, става чрез интегрираните електронни услуги. По този начин се осъществява връзката а, с държавната администрация и с европейските институции по електронен път. Тази цел бе постигната вече на по-общо европейско равнище. Разгледахме различните е, сценари. сценарии. Създаване на компания от страна на европейски гражданин по естонската правна уредба, например. Това би било възможно, ако лицето разполага с лична карта. Той ще се нуждае от нея, за да може по електронен път да създаде компания. Логва се в системата в съответното лице, след което системата изисква от бъдещия предприемач какъв тип фирма желае да регистрира. Взимаме най-широко разпространените фирми ООД. След това бива описана процедурата. От лицето се иска да попълни данните за компанията, която желае да учреди. Определя се също така статута, както и различните правни формалности около фирмата. Този портал е на разположение на няколко езика и няма възможност за свободни коментари което означава, че в бъдеще предприемача ще може да използва портала на собствения си език, а от гледна точка на естонското правителство се дава възможност да се прочете информацията на официалния език на страната, т.е. на естонски. За да се улесни а, работата както на правителството, така и на гражданите, се предоставя възможности за други езици. След като се премине с първата стъпка, въвеждането на данните, системата автоматично а, създава едно а, писмо, с което официално се очредява новия правен субект. На този етап не се изисква нищо допълнително, защото метаданните са а, вкарани от лицето по време на предишната стъпка. От тук нататък системата поема всичко. Необходимо е да се потвърди с електронен подпис желанието да се учреди а, фирмата. И тук се въвежда втори пин, отново с а, картата за самоличност. Системата прехвърля всичко на трета стъпка, която има за цел да гарантира, че от Европейския съюз и от страна на естонското правителство няма да се окаже, че има неплатени данъци съответното лице. Бъдещия предприемач е свършил работата си и от тук нататък очаква потвърждение от страна на държавната администрация за учредяването на фирмата. Тази процедура отнема максимум няколко часа и няколко работни дни. И така фирмата вече е очредена, да кажем, че тя ще работи в областта на мобилните услуги. Броят на неудовлетворените клиенти в тази сфера се увеличава по една или друга причина и един ден един неудовлетворен клиент, който не може да защити правата си пред фирмата, решава да даде под съд фирмата за мобилни услуги. В този случай трябва да се направи проверка дали тази компания е подведена под отговорност от други лица. Тогава може да се използва системата за електронно правосъдие. По името на компанията, на фирмата, може да се види дали тази фирма вече е била подвеждана под съдебна отговорност. Излиза списък с дела, в които е била замесена съответната фирма и да предположим, че за неудовлетворения клиент това е а, капката, която прелива чашата и той решава и той да заведе дело срещу а, фирмата. В този случай с личната си карта той отива в а, системата, въвежда си номера на личната карта и а, избира полето за а, завеждане на дело срещу фирмата. Тук се определя вида съдебно производство, както и съда, който а, ще гледа делото. Отива се към стъпка първа, където се въвеждат окончателните данни, които дават начало на производството. Включват се участниците в производството, таксата, ищеца, ответника, в този случай това е фирмата, юридическото лице. Системата би могла да зададе и допълнителни въпроси. На базата на отговорите, които се въвеждат, може автоматично да се генерира искова моба. От тук нататък системата за електронно правосъдие поема нещата в свои ръце. Това означава, че тази система дава регистрационен номер на исковата молба, изпраща я на компетентния съд, уведомява за това съда, казвайки, внимание, постъпва нова искова молба. Както виждате, до тук на хартия няма нищо. Дълводителя поглежда исковата моба и си дава сметка, че исковата моба, която получава чрез системата, е същата като тази, която е въвел ищеца. Дълводителят поглежда досието и вижда, че в различен интерфейс там са поступили същите данни, което означава, че всеки един потребител може да получи достъп до данните, които са въведени там. След като разгледа исковата молба и досието, деловодителят решава, че има достатъчно факти по делото, за да се образува производство. Като в това отношение има различни формуляри, които се предлагат в портала и по този начин се образува производството. Системата всъщност съдържа по-голямата част от метаданните, които са необходими за съдебното дело. На доводителя остава да отметне две кутийки, а именно да изпрати а, досието на съответния съдя и с втората кутийка, която трябва да отметне, а, всъщност изпраща а, потвърждението на ищеца и на ответника. Нека сега отново да се постави на мястото на неудовлетворения клиент, който очаква съдът да го уведоми дали ще бъде започнато, ще бъде образовано производство. Неудовлетвореният клиент вижда, че получил ново съобщение с прикачен документ. Когато клиента отвори документа, се счита, че му е връчена а, че му е връчено писмото, в което се уведомява, че започва производството. Системата регистрира датата и часа, в който е прочетено а, съобщението и реално това а, се счита за деня и часа, в който ищецът и ответникът са били призовани. На същия принцип се предоставя и окончателното решение на съда. Решението се изпраща на електронния портал и на ищеца и на ответника. То бива обявено също така на а, портала. И по този начин това съдебно производство влиза в списъка, който неудовлетворения клиент а, беше разгледал в самото начало. Това се случва на практика днес в Естония и би могло да се приложи на европейско равнище. Тук виждате няколко снимки на екрана, които са всъщност снимки на екрани, които ежедневно се използват в Естония. Въпреки, че тази система не се използва на европейско равнище днес, аз си мислех, че може би не сме далеч от постигането на тази цел да приложим системата на европейско равнище. Електронния кодекс има за цел обмяната на данни, така че като че ли ние имаме основните градивни единици, които ще ни позволят е, да постигнем тази цел, която ви описах в началото на своята презентация. Да не забравяме, че като държавна агенция в Естония за нас беше много по-лесно да разработим тази система, защото гръбнака на електронната система в Естония а, се поддържа, а, създава от правителството, т.е. от централата. Наличието на карта за самоличност, на различни пинове и така нататък също улесняват нещата. Различните институции биха могли по много ефективен и ефтин и децентрализиран начин да обменят данни. И това се осъществява по абсолютно безопасен начин. Ако вземем предвид различния брой национални регистри, бихме могли да получим по-обща представа за положението в Европа. За да няма дублиране на данните, ние решихме да имаме един каталог от информационни системи и така наречения регистр на регистрите, чиято цел е да се даде разрешение за създаването на всяка една нова система и база данни. Тоест, ако някоя институция утре реши да започне да събира данни които могат да бъдат открити в регистъра. И ако това може да стане лесно, то тогава регистъра на регистрите ще отхвърли искането за създаване на подобна нова база данни. Децентрализираното свързване на базите данни ни дава представа за общата картина – Вместо да искаме едни и същи данни а, непрекъснато от гражданите, ние като държавна институция задаваме автоматично а, това искане за данните, които се вкарват в регистъра. Обмена на данни между правителствените институции трябва да се извършва безплатно, защото в крайна сметка гражданите притежават собствените си данни, а не правителството, без значение дали става за правителствени институции или не. Естония си зададе цели, не правила, а цели по отношение на ИКТ, и а, цифровия дневен ред за 2020 година. Виждате тук някои от нашите цели, които, по които работи нашата институция. Не трябва да има оперативна съвместимост на базите данни само в рамките на Естония. Трябва да има и трансгранична оперативна а, съвместимост. През март 2017 година подписахме с Финландия споразумение за трансгранично предаване на данните. Надяваме се, че до края на октомври месец ще се извърши първият обмен на данни. От гледна точка на IT институция, но да не забравяме, че в крайна сметка гражданите са тези, които а, ползват а, системата, е да системата да бъде лесна за ползване. Тя може да бъде допълнително подобрявана. Оказва се, че нашата система 13 години след нейното създаване беше толкова устаряла, че трябваше да изградим изцяло нова такава, на базата на нова архитектура, да използваме нова технология, за да може системата да бъде сигурна. Много от регистрите в Естония днес са на разположение само в електронен формат – като например кадастъра. Нямаме а, архиви, така че нашата държава беше първата, която през юни тази година подписа а, споразумение за откриване на електронно а, посолство за данни. И не на последно място, и резиденси, електронното пребиваване, което бе създадено през декември 2014 година. което означава, че човек получава електронна самоличност, не естонско гражданство, а електронна самоличност и по този начин получава достъп до различните данни. Това са слайдовете на нашата институция. Може да видите защо точно нашата институция представи такова проучване в областта на, проуч... на правосъдието в Естония. У нас бе взето решение, че ИКТ в областта на правосъдието трябва да е, се централизират, в случая в нашата агенция. Правосъдието и ИКТ сферата областта на правосъдието трябваше да бъдат централизирани в ръцете на една агенция. Това улеснява и гражданите, и държавата. Аз ви показах най-важните характеристики на системата посредством казуса, който разгледах. Когато има огромен брой информационни системи, е, съвсем естествено е, че имахме своите проблеми, пречки и е, борби. Една от е, причините да няма напредък понякога е и нежеланието на различните заинтересовани страни, липсата на ресурси и какво ли не. Но, на базата на нашия опит, можем да кажем, че вместо да мислим за това защо не можем да направим нещо, по-скоро се концентрирахме на въпроса как да постигнем решенията и как да отстраним пречките. И мисля, че това е, е подход, който може да се използва в по-широк смисъл, не само и на европейско, но и не само на ниво нашата страна, но и на европейско ниво. Благодаря. Thank you, thank you, madam, for your... Благодаря, благодаря ви за презентацията. Действително, Естония е толкова електронизирана, че трябва да ви уверя, че тук при нас стои истинско физическо лице, а не холограмата на госпожа Катай. Но за да си създадем една по-точна картина, нека да задам два въпроса. Естония в края на кращата не е от най-богатите страни в Европейския съюз. Това е интересно да се коментира. И после ние със сигурност ще се заинтересуваме за злоупотребата с лични данни. Знам, че вие сте е, подходили по много по-различен начин, е, отколкото стандартните ограничения на достъпа. Уведомява се притежателя на личните данни за искането да се ползват е, тези данни и тези, тази информация може да се провери онлайн. Може би това също можете да ни разясните. Въпросите не са лесни, но мисля, че всичко се свързва и с нагласите. В началото нямахме друг избор, освен да бъдем ефективни. Както правилно казахте, Естония не е голяма нито по отношение на ресурси, нито по отношение на населението. Ние сме е, народ от, е, от 1 милион и 300 хиляди. Единственият ни начин да се справяме е да бъдем ефективни. И в частния сектор опитваме се и публичния ни сектор да бъде възможно най-малкия. Затова е, електронното управление винаги е било за нас е, първи приоритет – основено решение е, в е, порядъка на 15 години вече да вървим по пътя на цифровизацията на управлението. Това е, е нагласата ни. После, сигурността на личните данни. Правилно посочихте, че е, гражданите са притежатели на тези данни. Тоест, аз като граждани имам право да вляза в едно, на едно единствено място, което се нарича електронен портал Естония, за да видя какви са наличните данни за мен и коя институция ги е ползвала. Тоест, ако съм се занимавал с а, полицията, мога да видя, а, че полицията е гледала в регистъра на населението или да видя дали са погледнали там. Ако не са, имам право да се обърна към съответната институция и те трябва да отговорят в рамките на 5 работни дни. Да, с правно обоснован а, отговор защо са ползвали моите лични данни. А, като оповестяваме тези неща, това не означава, че даваме автоматично право всеки да има достъп до всички данни, но това е една много силна мярка да изведе данните по един начин в публичното пространство но и да даде контрол в ръцете на реалния притежател на данните. Може би като начало този цикъл изглежда недостатъчно сигурен, но в края на краищата системата се оказва възможно най-сигурната. Поне това е нашият опит. Благодаря, госпожо Регнер. Благодаря, много ви благодаря за презентацията. Действително вдъхновяващо е, когато видим е, как изпълнението на такива идеи и то по един толкова ентусиазиран и прагматичен начин. Имам няколко въпроса сега за вас. Естония е малка страна, по отношение на броя на населението. И казвате, че системата работи на базата на доверие. Много добре е да съществува това доверие в, взаимно доверие в обществото. Но това е общество от 1 милион и 300 хиляди души. Uh, you are presenting these solutions, these very pragmatic solutions. Вие ни представяте едни много прагматични решения. Аз като пътувам с страната, се срещам с много млади хора, но тази страна си прилича на Европа по демографската си структура и затова Въпросът ми е как действате с хората, които не са толкова свикнали да боравят с цифрови данни, а по-скоро така с аналогови? Какво можем да направим с по-възрастните, с тези, които по не са склонни да се включат в системата? имат други навици, не толкова свързани с цифровите технологии. Вие е, казахте, че цялата система работи на базата на цифрови технологии. Може ли да коментирате в такъв смисъл? После, доверие и контрол. Е, как е, точно работи системата в смисъл да гарантира, че е, данните се получават от е, тези, е, на които са необходими, в обема, в който е необходим и че няма злоупотреби, примерно за бизнеса. Знам, че казвате, че тук е, роля има държавата. Какво правите за осигуряване на сигурността, за да няма злоупотреба и с това доверие? Така че, т.е. целият въпрос за контрола. После, така нареченото електронно пребиваване, споменахте за него, може ли как става това? Аз мога ли да стана, да получа местопребиваване по електронен път? И също регистрирането на фирми. Има ли, примерно, опасност, съществува ли опасност някоя фирма, която няма право да бъде регистрирана вече в Австрия, да се регистрира при вас и да дойде отново в Австрия, защото изпълнявайки условията за регистриране в Естония, те ще бъдат законна фирма и в Австрия. Как изпълнявате тези условия? Председателят, благодаря. Ако ми решите, ще, разрешите, ще изслушаме и други въпроси и ще дадем накрая думата на нашия гост да отговори. Следващият оратор, благодаря. Аз ще задам въпроса си на немски. Äh, благодаря. Благодаря за презентацията. Много е, ми хареса е, вашата нагласа е, и мисленето, че вие сте там, за да улесните нещата, а не да ги ограничавате. За съжаление, в парламента мисленето е точно в посока ограничаване. Вашето виждане е много по-укоръжаващо. Не знам дали сте чували за едноличните търговци. Много е, често е, там се говори за злоупотреба при плащане на данъци, за е, експлоатация на работници, нарушаване на техните права. На европейско ниво не сме направили кой знае какво. За сега само обмисляме проблемите а не търсиме възможности за действие. Примерно въпроса за електронната непрекосновеност на данните. Ставаше дума за комуникации и метаданни. Предполагам, че ако трябва да изпълним всички ваши планове, ще, това ще се окаже абсолютно невъзможно, защото има ред ограничения за достъп до лични данни. И в никакъв случай е, нагласата не е да улесняваме нещата, а да създаваме е, защити, които реално са ограничителни. Това по никой начин не съответства на естонския модел. Ние нямаме дори е, правните разпоредби за това. За обработка на лични данни. Те се съдържат в, в, в основния регламент, но е, законодателството за неприкосновеност на електронните данни все още не е включило тези разпоредби. Та всички тези процеси, които вие е, опи, описахте, имам чувството, че не би било възможно ние да ги направим. Е, това, което запита госпожа Регнер, Всъщност аз го разбирам а, по нач... последния начин, да има много контролиран, регулиран а, достъп до данните, така че всеки да е наясно, че е имало достъп до тях, без да се търси обяснение. Неоторизиран достъп до данните обаче за нас би следвало просто да не съществува. И се питам на едно друго ниво, което вие описахте. Ако има достъп до данните, който не е авторизиран, ще има санкции, но все едно факта, че тези данни са били видени, е, си остава, не е ли така? Госпожа Хаотала. Едно от смайващите неща за е, Естония е, е нейните посещения, е, по, постижения, но вие имахте и привилегията да започнете от нула, докато ние тръгваме от едни твърде недобре функциониращи системи. Госпожа Регнер е, говори за, повдигна въпроса за доверието. Е, Нека да не е, забравяме, примерно, че в е, Швейцария има много високо ниво на е, доверие, е, но там се разви и най-големия бизнес с пране на пари. Та, примерно, когато се иска електронно пребиваване, дали това не създава възможности за избягване на плащане на данъци посредством компании – които се водят само електронно пребиваващи в Естония. После, кибер заплахите, хакерите, какво се случва? Те са вече толкова напреднали в технологията и толкова свързани. Ако има атаки, как реагирате? Благодаря. Това са въпросите. Имате сега 10 минути да отговорите. Благодаря, ще се опитам да отговоря на всички. За първия въпрос за доверието и обществото, как да приобщим тези, които нямат възможност да ползват цифрови данни и се базират на аналогови такива. Все още има начини, ако нямате възможност да използвате електронните възможности, да отидете и да си създадете фирми. Тоест, дори е факта, че правителството не ползва хартия, не означава, че гражданите не могат аналогово да подходят към желанието си да създадат фирми. За портала за регистриране на дружествата, в момента над 90% от дружествата се създават електронно, независимо от това, че можете да отидете и да си ги направите в съответната служба. И е, това разделение е, и въпроса какво ще правят хората, които не е, ползват е, технологии, бе задаван още когато започнахме преди повече от 10 години. Но в рамките на тези години направихме един лъвски скок. Хората много по-близо стигнаха до възможността за използване на електронни технологии. по-възрастните използват и компютри, и електронни карти и така. Така че така подходихме към въпроса. После, въпроса за доверие и контрол и е, целостта на данните и защитеността им. Питате е, колко компании и как могат да имате достъп до данните. Е, аз лично така ви представих е, нещата като е, един поток, една система. Всъщност, е, а, има си много а, системи, но а, интерфейса е само за тези, които подават данните. Там е плавен потока. А, тези хора обаче нямат а, достъп до а, данните, а, които се използват в системите, именно за с цел да бъдат защитени тези данни. Например, базата данни там вече си има много ясно разделение на правомощията. Кой има достъп до метаданните и потенциално може да ги промени, но те нямат достъп до логовете. Там а, се описва всяко действие, предприето с а, базите данни. Значи, вие може да промените данните, обаче нямате достъп до е, логовете, където ще се отрази вашата дейност, е, че, че сте пипали там. Така че винаги е ясно кой какво е направил. Тоест, е, е, имащите достъп до регистри, регистъра или логовете с е, действията с данните са различни от хората, които имат е, достъп до е, вкарването на данни. Така че е, напълно за, за сигурността на данните сме разделили двете функции напълно. Примерно, е, всички наши системи е, са правени по поръчка. Ние не използваме готови системи. Е, да, кодирането е, евентуално е направено от частни дружества, но основата на системата заедно с кода и идва при нас. Тоест, е, ние сме тези, които поддържат системата, които са я изградили и които я администрират. Не я даваме обратно на частни компании, за да зависиме от тях – и по отношение на средства и на време и на сигурността. За електронно пребиваване или гражданство, да, всеки е, може да стане електронно такъв пребиваващ, но полицията си върши същите проверки, каквито ако някой кандидатства за нормален паспорт. А ако ви интересува, може още много информация да се получи за това, кой може да получи това гражданство. Ако една компания е, е забранено да работи в Австрия, пак да се върна към разделянето на интерфейса от поддържащата система ние е, правиме проверки в поддържащата система, за да се е сигурно, че с фирма, която, е, на която е забранено да извършва бизнес в Европа, да не дойде в Естония. Тоест, ние правим тези проверки, те просто остават в системата, която не се вижда на интерфейс. Едноличните търговци Ние имаме доста мерки за защита на данните. Ще дам е, на, думата на нашия заместник е, министр в министр, е, Министерството на правосъдието. Но това отново е свързано с функциите на системата. Прави сте да повдигате този въпрос. Факта, че ние почвах, почнахме от НИО, нула, да, ние започнахме от нула и ако се окаже, че система след две години се оказва нефункционираща, когато вие си я правите, вие можете да е, вградите възможността тя да се адаптира. А ако купувате готови решения, е, много често може да се окаже, че най-малкият проблем не може да бъде е, отчетен от тази система. Така че е, теоретически готовите системи може би са много ефективни, но никога не можем да няма да дадат възможност да се интегрират нови решения към тях. Затова ние никога не сме прибягвали към готови системи, винаги сме ги правили конкретно за целта, за да може след това да има възможност много бързо да се нанасят необходимите промени. Сега вече ви давам думата на колежката от Министерството на правосъдието, която ще ви отговори много по-добре на въпросите. Благодаря. Аз съм заместник а, генерален секретар в Министерството на правосъдите. Сега електронната неприкосновеност и защитата на личните данни. Системата е същата, каквато е в Германия, т.е. прилагаме европейското законодателство. В Естония може да се използват данните законно, както в Германия, Харватия и в другите страни на Европейския съюз. Разбира се, прилага се и националното законодателство, но по-скоро е въпроси на начина по който са организирани нещата. Колкото до данъчното облагане и незаконните дейности. няма, няма система, която да не може по някакъв начин да бъде заобиколена. И данъчната измама и другите проблеми е, се решават чрез сътрудничество между различните власти и органи. Но когато имаме много добра база данни, е по-лесно да се е, обменят е, данни, информации между съответните органи. Тази, този обмен става много по-бързо и по-лесно се засичат е, всякакви данъчни измами. Окей. Okay. Благодаря ви. Искате ли нещо да добавите? Мисля, че отговорих на въпросите, които ми бяха зададени. Електронното пребиваване. Както казах, това е един голям проект, за който може да се говори много. Но като цяло, когато поискате електронно пребиваване, се извършват проверки по същия начин, както се извършват проверки за пребиваване в страната по нормален път. Разбира се, можете, може да ви се откаже електронното пребиваване и като цяло срока на пребиваване е 5 години. Благодаря ви. Благодаря. Мога само да спомена две, два примера за неща, които а, научихме в Естония. Госпожо Регнер, относно възрастта и цифровия свят. В Естония се провеждат избори по електронен път. И може би като цяло по-младите гласуват по електронен път, възрастните е, ходят е, в избирателните бюра, но на практика е, процента е еквивалентен. Сколкото до подаването на данъчни декларации, това е въпрос на две минути. С данъчна декларация може да се подаде по телефона, по по GSM за две минутки. И като цяло мисля, че а, много е привлекателно случващото се в е, Естония и бихме искали да се случи в останалите държави членки. Защо е възможно да се подадат данъчни декларации за две минути? Ами, защото всички данни са налични и съответните институции могат много бързо да обменят данните. Просто се получава съгласието на различните институции. Така че, а, може би за, за, за бъдеще ще трябва да обърнем системата, защо не в бъдеще, в съответният орган просто да се обръща към гражданина, който да потвърди а, верността на данните, които, с които разполага базата данни и съответната институция. А, благодаря ви много. Приятно завръщане в къщи у дома, а ние продължаваме с гласуване. Много ви моля, подгответе картите си за гласуване. Mr. Foss, can we... Господин Фос. May I make sure how many greens are going to vote? Колко зелени ще гласуват? Трима сте. Само двама от вас могат да гласуват. Okay. So let <laughs> uh, let us begin. И така. Нека започнем с uh, доклада на господин Марино Мамбинто за Евроюст. 75-то изменение за против. Нека да провериме. Отхвърля се. 76-то за против същото мнозинство. Отхвърля се компромис. Едно за, против. Vous euh, за гласуване не работи. Ами, просто застани, седнете на друго място, казва председателя. Eh, but, Mr. Marino Pinto, we are eh, voting... Господин eh, Марино Пинто, ми гласувайте с дигане на ръка в такъв случай. Но вече гласувахме две, две изменения а, електронно. Така че за първото гласувах против, за второто гласувах за. Сега компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8 и 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Then we are at compromise 2 in favor. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се. Извинете, отпада. 89 за, против, въздържали се, приема се. 10 92 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Приети са 81 во отпада 11 то и 92 може ли да проверим? Приемат се. 94-то за, против, въздържали се, приема се. 95-то за, против, въздържали се, приема се. 12-то за, против, въздържали се, приема се. 96-то за против. Въздържали се, приема се. 97 за против. Въздържали се, приема се. 98 за против. Нека да провериме. And it has been rejected. Отхвърля се. 99-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 13-то за против. Въздържали се. Приема се. 100 за 101 поправя се пред председателят за против въздържали се отхвърля се 14 за против въздържали се приема се 102 отпада 15 за против въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, нека да провериме. Приема се. Сто и шесто за против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за против въздържали се приема се 16 и 108 отхвърля се, 17 за, против, въздържали се, отхвърля се, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 109 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 и 111 за против. Нека да проверим. Приема се. Сто и четирнайсто за против въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, нека да провериме. Отхвърля се. 22. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 за, против, въздържали се. Отхвърля се според мене, но ако искате, можем да проверим. Прието е. Двадесет 20...

No. Sorry, I thought that we were Мисля, че гласуваме 24-то. А, а не, защото ако е 116 и 117, гласувам против. Ще повторим ли гласуването? Да, можем да повториме гласуването. 116 и 117. За. Против. Добре, ако искаме, ако искате да проверим. Отхвърля се. С, с един глас повече. Така, стигнахме до 24-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 118-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 120-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за против. Въздържали се. Не, нека да провериме. Приема се. Сто двадцать и второ за против, въздържали се. Според мен е прието 123 за против, въздържали се. Отхвърля се 27 и 124 за против. Въздържали се. Отхвърля се 125 за против въздържали се. Отхвърля се 28 за против въздържали се. Отхвърля се 126-127 за против. Нека да провериме. it has been rejected. <laughs> Отхвърля се. Сега 29 и 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130-131 за против. Въздържали се, отхвърля се. 30 и 133 за против. Въздържали се, отхвърля се. 132 за против. Въздържали се, отхвърля се. 134 за против въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135, 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се.

въздържали се, отхвърля се. 143 за против, въздържали се, приема се. 144 за против. Нека да провериме 144-то. Отхвърля се. 145 за въздържали се, приема се. 34-то за против въздържали се, отхвърля се. 146-то за против въздържали се, приема се. 147, 148 и 149 за против. Нека да провериме. Отхвърля се. 150 и 151 за против въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се. Отхвърля се 155-то за против. Нека да проверим. Отхвърля се 156-то за против. Въздържали се. Приема се 157 за против въздържали се приема се 158 за против въздържали се приема се 159 се отхвърля 160 трябва да провериме Приема се. 37 за против. Приема се. 161 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Масе. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 163 за, против, въздържали се, приема се. 164 Извинете, казва. 164-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 165-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 166 Отхвърля се. 41 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 167. 168 за против. Може и да провериме. Отхвърля се. Сто за против. Въздържали се. Отхвърля се. 170 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 171 за против. Въздържали се. Приема се. 172 за против въздържали се отхвърля се 173 за против въздържали се отхвърля се 174 за против въздържали се Нека да провериме. 175 in favor. 185 за против. Въздържали се, отхвърля се. 176 за против. Въздържали се, отхвърля. 177 in favor. 177 за против, въздържали се.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 180 за против въздържали се приема се 181 за против въздържали се приема се 181 не, отпада отпада Също... 81, 182, so it should fall. Yep. Yes. yes, so we are at 43 now. 43-то. Favor. Against. Против, въздържали се. Отхвърля се 44-то. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 183-то. За, против, въздържали се. Приема 184-то за против въздържали се. Отхвърля се 45-то за против въздържали се. Вероятно е прието, но нека да проверим. Приема се. И в такъв случай 46-то трябва да гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 47-мо, 48 е прието, 48 пада. 186 приема се. In favor, against, that I have to check. And it's been rejected. Отхвърля се. 49-то за против въздържали се. Отхвърля се 51 за против въздържали се. Приема се 50 отпада, 52 за против, въздържали се. Отхвърля се. 52 за против, въздържали се. Отхвърля се. 54 за против, въздържали се. Приема се 2 за против въздържали се, приема се. 55, приема се. 56, приема се. 57, 59, приема се 60-то. Приема се 61 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 3 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за против въздържали се, отхвърля се. 65-то за против. Прием. Се. 66-то. Нека да проверим. And it has been adopted. Um... Uh... Then we are at 60. 68 за против въздържали се. Приема се. 67 за против. Нека да провериме. One more. No? Okay. It has been adopted. Then we are at... Приема се. 69-то за, против, въздържали се. Приема се. 5 и 70 заедно за, против. Приемат се 71 за против. Приема се 72 за против. Въздържали се, отхвърля се. 73 за против. Въздържали се, приема се. 6 за против въздържали се, приема се. 74-то за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега цялото становище по електронен път. Липсва ни един гласуващ. Приема се. Така че поздравявам господин Марино и Пин. Uh, е, we continue by the codification uh... Продължаваме с е, доклада на господин Маштал към върху вноса на някои продукти с происход от Съединените Американски щати. Номер едно гласуване, поименно гласуване, начало на Окей. Okay. And it has been adopted. Приема се. Статистиката за железопътния транспорт на господин Машталка. Начало на гласуването. Anybody else interested in voting? We, are missing three people. Три гласа ни липсват. Okay, thank you and it has been adopted. Thank you. Congratulations to Mr. Maштал. Поздравления за господин Машталка. С това приключваме гласуването. So what else? Mrs. Kautala had this point on the, on the postponement of the vote.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 Mrs. Autola, you want to take the floor? Okay. Госпожа Хаутала, думата ли искате? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искаше ми се малко повече членове на парламента да останат, защото се намираме в извънредно положение относно онлайн продажбите на осезаеми стоки. Очаквах и другия докладчик да е тук, този, който отговаря за цифровото съдържание, но както и да е. Господин председател, вече почти година работим по двете предложения, свързани с цифровия пазар. Единия по онлайн продажба на цифрови продукти, а другия онлайн продажби на физически стоки, като оперални и така нататък когато започнахме да говорим за физическите стоки, аз съм докладчика от тази комисия по смисъл на правило 54-то, а цифровото съдържание е правило 55, така че Имко и Юри работят на равни начала в тази област. Но когато започнахме цялата игра с съобщението на комисията по Рефит, стана ясно, че на базата на предложението на Рефит се предлага разширяване на обхвата на предложението за онлайн продажба на физически стоки, така че да се обхванат и офлайн продажбите. Така че това не е незначителна промяна. Това, което се опитвам да кажа е, че на базата на по-доброто законотворчество – Европейската комисия трябва да изготви оценка на въздействието относно разширяването на обхвата и включването на офлайн продажбите. Мисля, че в това отношение а, имаше съгласие, че парламента ще проведе оценката на въздействието, а не да действаме както обичайно, Европейската комисия да направи оценка на въздействието и, ние, и после да излиза с изменено предложение. Екипите, които работят по двете предложения, онлайн продажби на цифрови продукти, онлайн продажби на физически стоки, та двата екипа работят съвместно, в двете комисии също. Сега обаче неофициално получихме тази информация. Може би секретарята официално е получил уведомление от Европейската комисия, че една година по-късно ние се връщаме а, от самото начало на процеса. Най-вероятно комисията е посъветвала, по съвет на съвета, ще излезе с изменено предложение за обхвата по офлайн продажбите. Не мога да се въздържа да кажа това, което казвам. И затова го казвам. Трябва да поискаме от Европейската комисия да си върши работата както трябва. Чакаме официалното уведомление от Европейската комисия за това, което възнамерява да направи, но доколкото разбирам, до края на месеца комисията ще вземе решение за представяне на изменено предложение. Надявам се, че ще има и оценка на въздействието и няма да разчитаме само на тази оценка, която ние изготвихме от името на Европейската комисия. Няма много правила за този тип случаи. Не знаем много какво да правим. Европейската комисия по всяко време може да използва правило 63-то и да оттегли предложението си. Може би това тире, което най-добре отговаря на случващото се е това, където се казва, че комисията по искане на компетентната комисия, в случая ИМКО, може да отегли предложението си, ако естеството на проблема по предложението води до съществени а, промени, при положение, че са се променили обстоятелствата или е изтекло много време. Но нищо не се казва за случаите, в които Европейската комисия е разбрала, че не си е свършила добре работата и е решила най-накрая да го направи. Разбира се, не трябва да започваме всичко от самото начало. Водихме много дискусии по сложни аспекти по първоначалното предложение. Да не забравяме, че обхвата може да бъде изменен. Ние не сме го забравили. Няма смисъл да има различни правила за офлайн и онлайн продажбите, разбира се. Но все пак смятам, че Работата по предложението, по което е докладчик господин Фос, а именно директивата за цифровото съдържание, та неговата работа е много по-напреднала. Както и работата в съвета напредва добре. Аз съм уверена, че докладчиците в сянка, заедно с господин Гепхарт и господин Фос, са близо до окончателни решения. Доколкото разбирам, ще се гласува на съвместното заседание на комисиите този месец. А, нали така, господин Фос? Да. Не виждам основание да постъпваме по същия начин с физическите стоки. Добре е да изчакаме измененото предложение, да видим какво точно ще ни предложи комисията. И тъй като нямаме достатъчно правила в това отношение по смисъл на междуинституционното споразумение, може би трябва да помислим дали да не предвидим нов срок за внасяне на измененията, да видим какво ще случи на преговорите и в края на ноември, декември да предоставим информация тук в комисията. Тези, които желаят да приравнят директивата за цифровите услуги и тази, по която работя аз, трябва да ви кажа, че това не е най-доброто решение. Нека да разберем кои елементи могат да бъдат приравнени и кои не. Някои аспекти имат общи характеристики и това се дължи на естеството на самите стоки. Така че предлагам да изчакаме измененото предложение на Европейската комисия. Надявам се, че госпожа Юрова сама ще дойде да ни го представи, след което ще предвидим нов срок за внасяне на изменения и нови, ам, нов график за договаряне на компромисните предложения. Основният въпрос, който трябва да решим в случая с предложението за физическите стоки е равнището на хармонизация – Различни степени на хармонизация има в това отношение. И трябва да навлезем в самата основа на правата на потребителите. Не трябва Европейския парламент да омалуважава и да намалява правата на потребителите в а, а, държавите. Има разминавания в това отношение. Ние целим високо ниво на потребителска защита. Затова трябва да има минимално равнище на хармонизация, да имаме ясно определени цели, да знаем в кои отношения може да има хармонизация и в кои не. И мисля, че това бихме могли да го направим тази есен. Uh, well, thank you, thank you for that statement. Mr. Foss, Благодаря за това изявление. Господин Фос, искате думата, но трябва да продължим по дневния си ред. Все пак давам ви думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че госпожа Хаотала много добре описа а, случващото се днес. Тя добре описа и проблема. В двете комисии, комисията ИМКО и комисията ЮРИ, целим да получим ясна представа за нещата, въпреки сложността на онлайн продажбите, на цифрово съдържание на физически стоки. И затова двете комисии работиха паралелно. Тази нова промяна води до известна несигурност, тъй като не е ясно какви ще бъдат правните последици. Да продължаваме ли работата по цифровото съдържание или не? Да изчакаме ли да гласуват колегите, които работят по директивата за физическите стоки или не? До сега всичко беше изчистено от правна гледна точка и трябва да кажа, че съм смутен от случващото се. Необходимо е, е да разгледаме процедурата и да направим така, че тя да бъде ясна в случай, че подобни ситуации възникнат и в бъдеще. да се опитваме е, да приравняваме онлайн и офлайн продажбите е разумно. но не трябва ли това да се направи предварително, за да може нещата да текат гладко? На въпроса за пълната хармонизация се гледа различно в различните досиета – Ако обаче получим допълнителна информация, бихме могли да задълбочим нивото на хармонизация. До края на ноември се планира да приключи работата в Инко. така ли, госпожа Хаутала? Не съм сигурна. Мисля, че точно това обсъжда секретарята в момента, но господин Аримон, докладчик на ИМКО като че ли желае да вземе предвид случващото се. Той също би искал да види измененото предложение. Така че е, реалистично е да поступим по този начин, ако до края на месеца комисията приеме изменено предложение. Но а, действаме насляпо, защото все още не знаем какво планира да направи комисията официално. Председателят, ние сме в ръцете на Имко в общи линии. Отговор, но и те са в нашите ръце. Ние работим в едно добро сътрудничество. Правило 54 дава на Юри възможност да бъде в силна посока. Не правило 55, но правило 54, така че ние сме в силната позиция. Председател ще помогне ли, ако пише писмо на председателят на Имко, за да изясним положението? отговор, освен ако днес секретариатите на двете комисии не уредят въпроса. Но като последващ етап, да. Господин Фос. Да изясня нещата. По досието за цифровото съдържание. Предложихме гласуването да се отложи за края на ноември. така че няма да се гласува по същото време, по което ще се гласува за физическите стоки. Трябваше да гласуваме в четвъртък, но отложихме гласуването. Със сигурност гласуването за цифровото съдържание няма да се проведе преди края на ноември, а за физическите стоки не знае дали ще разполагате с достатъчно време до края на ноември. Госпожо Хаутала, още едно изяснение от моя страна. Господин Фос може да допълни това, което казвам. Естонското председателство, според мен, желаеше е, да приключи преговорите между трите институции по време на своето председателство по предложението за цифровото съдържание. Може би това все още е възможно. А, може да ни изглежда невъзможно, но все пак има шанс. Нека те да чуят, че и ние желаем да приключим работата по предложението за цифровото съдържание. Бихме могли да съединим двете предложения, да действаме паралелно по тях, времевия график да се уеднакви, но не можем да знаем кои елементи могат да вървят ръка за ръка и кои не. Доста трудно е да се реши сега. Като че ли работата ни едва сега започва по физическите стоки. Председателя, да не продължаваме дискусията, ще напиша писмо до председателя на ИМКО, за да внесе той и яснота. Мисля, че това е достатъчно за момента. Точка 21 е следващата. Отчет пред Комисията за Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост. Господин Кавада има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, за да улесня работата ни тази сутрин. На 27 и на 28 септември миналия месец се проведе годишното пленарно заседание на Европейската обсерватория за нарушение на правата на интелектуална собственост. Стотина участници имаше от всички държави членки, е, участници от съответния частен сектор, от държавните институции, от гражданското общество и всички те седнаха на една маса. Бих искал да кажа е, едно важно нещичко. Член 8 от регламент 386 от 2012 година. В момента се прави оценка от страна на консултанти под опеката на Генерална дирекция Растеж на Европейската комисия. Тази разпоредба на регламента има за цел ролята на Европейската обсерватория да бъде подробно разгледана и да се внесат евентуални подобрения. Бяха произведени 106 диалога, които показаха положителната роля на обсерваторията. И аз държа да подчертая нейната положителна роля, защото понякога не обръщаме достатъчно внимание на тази обсерватория. Тази година, например, бях единственият член на парламента, който участва в пленарното заседание. Миналата година бяхме трима. Заключение. Заинтересованите е, страни смятат, че Европейската обсерватория играе нарастваща роля в някои сфери най-вече по отношение на прилагането на правата на интелектуална собственост. Бе изразено желание обсерваторията е, да подкрепи финансово изпълнението на национално равнище на правилата през Европол. И на трето място – Обсерваторията не трябва да се превръща в орган по изпълнението. Тя трябва да развие капацитета си за координиране на дейността на националните власти, които са единствените компетентни при нарушение на правата на интелектуална собственост, т.е. случаите, в които и се извършва престъпление. Това се случва все по-често. Благодаря. Благодаря. Някакви коментари от залата? Няма такъв случай продължаваме нататък. Точка 22. разглеждане на измененията по взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация. Тук докладчик съм аз. И искам да ви благодаря за подадените изменения към досието. 59 изменения получих. Внимателно съм ги е, прегледал и ще ги отразя в окончателното становище. Нека да коментирам набързо най-важните проблеми, които се съдържат в измененията. Първо, идеята за преразпределение на конфискуваните средства за правоприлагане, компенсиране на жертвите. Това бе едно предложение и много колеги коментират, че е необходимо да има по-добро сътрудничество между страните членки и трети страни, а също и между съответните органи в различните страни членки. Модернизиране на законодателството е от ключово значение. Необходимо е да има единен стандарт за конфискуване. В такъв смисъл решението, което обсъждаме, е добър старт. Необходимо е бързо и навременно да се признават решенията за обезпечаване и конфискация и вземане. Колегите признават това, както и необходимостта процедурата да е, е достатъчно изчистена и хармонизирана. Също се повдига и темата за спазване на основните права е, спрямо според хартата на фунда... основните права. И там има подадени много изменения, свързани с е, възможността за ефективна възражения срещу решенията, включително възможността за достъп до файла и друга налична информация по съответните дела от е, заинтересованите страни. Отново нека да благодаря за предложенията. Нека да ви напомня, че се планира да се гласува в Юри на 21 ноември. Това е. Госпожа Кауфман, ако иска нещо да каже, има думата. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch äh, Dankeschön für Ihre. Благодаря. Благодаря за краткото обобщение на измененията. Благодаря и за отличната работа, която свършихте. Сега мисля, че становището е много добро и ще можем да го подкрепим. Темата, поне според мен, е от е, ключово значение. Ако могат да се е, иземват е, активи и стоки, които са придобити с престъпна дейност, те не бива да остават в ръцете на престъпниците. Според статистиката 98% от печалбите, е, придобити с престъпна дейност, е, не, не подлежат на иземване. Затова е необходимо да имаме по-добри правни инструменти. И проекто регламента на комисията е много добра идея. Той упростява съществуващата рамка. А що се отнася конкретно до съдържанието, добре е да е, максимално изчистени задълженията и възможностите за взаимодействие между различните органи. Естествено, е, необходимо е да има възможности за обмен на информация и възможности да се действа на базата на тази информация. Е, необходимо е и съответните лица да могат е, да имат достъп до документи. А какво да се случва с изетите и конфискуваните активи и стоки, вие коментирахте. Всяка страна членка, която се занимава с тази дейност, според мен е трябва да направи така, че те да бъдат връщани в страната, където са нанесли най-голяма щета. Благодаря. Има ли други коментари? Госпожа Халтал. Благодаря. Благодаря, господин председател, за извършената работа. Аз съм подала три изменения и се надявам, че ще ги включите в предложението си. Става дума за предпазни мерки за конфискуване преди да е излязло съдебно решение. Също и предложения за улесняване на сътрудничеството между съответните власти. Така че очаквам с нетърпение да ви чуя вашето окончателно предложение. Благодаря. Комисията има ли желание да се изкаже? Не. Тогава можем да приключим с точка 22, с което изчерпахме програмата за днес сутринта. Sorry. Sorry. Sorry. Oh, sorry. So sorry. <laughs> uh, Uh, indeed, we have, uh, we have uh, something more to do. Sorry. Да, да, имаме и друга работа. Точка 23. Обмяна на мнение за годишния доклад, годишните доклади 2015 и 2016 за субсидиарност и пропорционалност. Е, госпожа Дълво има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко мога да се изкажа. Ние е, за първ път обменяме мнения. Нашия доклад тази година не е годишен, а двугодишен е реално, защото читаме дейността през 2015 и 2016. И както винаги въпрос е да намерим един добър баланс между, как да кажа, между необходимостта да се намери най-ефективно ефективното ниво, на което да се действа, за да се получи напредък в европейските е, политики. Е, това са принципите на субсидиарност и пропорционалност и те са много важни за европейските политики. Но тези принципи трябва също така да помагат е, за ангажираността и на гражданите, и на националните парламенти към европейските политики. Не следва те да бъдат спирачка за прокарване на европейското законодателство. За годината, за, за доклада за тази година, миналата година бе прият, 2015 бе прията текстовете за по-добро законотворчество. Там се застъпват двата принципа на субсидиарност и пропорционалност и като е, чета а, е, оценката на въздействието на Европейската банка за инвестиции и а, е, на борда за контрол, е ясно, че комисията прави усилия през 2015 е констатирано, че 23% от оценките за въздействие трябва да бъдат подобрени, а за 2016 цифрата е 16%. Значи винаги можем и по-добре, естествено. Също искам да напомня, че ангажимента на националните парламенти е напълно постижим, не само през оценките за въздействие, но има и ред други инструменти. Съществува също и уебсайт на комисията, пуснат през 2015, където можете да подадете обратна връзка. Т.е. има много инструменти, с които се дава възможност на националните депутати да участват. Комитета на регионите също там също има специални назначени, наблюдаващи изпазването на тези два принципа. Добре е и да внимаваме също така, защото в речта за състоянието на Съюза бе обявена и задачата на господин Тимерманс да наблюдава принципите, спазването на принципите за пропорционалност и субсидиарност. И очакваме с е, нетърпение създаването на специална работна група в този смисъл. Аз е, работя по доклада и нека да ви кажа и графика. През ноември ще го представим. Измененията ще гласуваме през декември и се надяваме, че после ще отиде в комисията Юри. Благодаря, господин Фос. Um, e um, Благодаря. Господин Радев, докладчикът Сянка от НП, иска да представя неговото мнение по тази тема. Ще го прочета. Положението, с което се сблъсква Европейския съюз в момента, налага създаването на силно законодателство в области, където може Европейския съюз да даде добавена стойност. Само така ще възстановим доверието на гражданите в европейската мечта, която донесе мир и стабилност на нашия континент. Нашите граждани не искат Европа да се губи в подробностите, а да действа там, където ще постигне резултати. Затова е необходимо да се изяснят ясно разграниченията между правомощията на европейско ниво и на национално ниво, като се спазват по-добре принципите на субсидиарност и пропорционалност. В такъв смисъл приветствам приемането от комисията на пакета за по-добро регулиране през 2015 и новите инициативи уебсайта на Комисията за облегчаване на бремето, както и платформата MIFID, която започна през 2016, дават на заинтересованите страни възможност да комуникират с Комисията и евентуално да очертават неефективните или липсващите регулаторни мерки. Споразумението за по-добро законотворчество, подписано през 2016, показва, че и трите институции са ангажирани с тази тема. Националните парламенти имат ролята да представят европейските граждани на национално ниво. Те имат своята важна роля за преодоляване на разликите между европейските институции и обществото. Тук има големи разлики между обоснованите становища подадени от 2015 които са били 8, а след това следващата година 64, което означава, че националните парламенти играят все по-активна роля в разработване на европейско законодателство. Накрая искам да подчертая, че принципът е на субсидиарност и пропорционалност са съществена част от изграждането на политиките за е, постигане на по-добри политически цели на европейско ниво, отколкото национално или регионално. Спазвайки тези два принципа, ние ще правиме по-добри закони и няма да бъдем непрекъснато обект на критика. Гражданите ще имат повече доверие в Европейския съюз. С удоволствие работя с господин Вой се надявам че ще продължим нашето успешно сътрудничество. Благодаря. Thank you very much. Uh, Благодаря, господин Люброто. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Делво, за това, че пое тежката задача да напише този доклад равносметка относно субсидиарността за 2015-2016 и ще е много интересно да сравним тези две години. Аз съм върх привърженик на субсидиарността, защото това е начин за да се запаже суверенитета на държавите членки, но винаги се съмнявам дали наистина има субсидиарност и документите, с които разполагам, подхранват тези съмнения ако погледнем цифрите, през 2015-2016 година е имало 215 становища на национални парламенти, а над 400 през 2016. През 2015 8 са обосновени становища, а 76 през 2016 година. Тоест има едно много значително увеличаване. Това означава, че, както каза господин Вос, европейските, националните парламенти участват по-активно в създаването на европейското законодателство, но аз не смятам, че е точно така, а напротив, че националните парламенти е, се боят е, от това, че има все повече и повече навлизане в техните прерогативи и сфера на действие. Е, като че ли Европейският съюз бяга, бяга, напред, търси някакъв начин да се спаси и този, това спасение го търси чрез намаляване на субсидиарността. Надявам се, че госпожа Делво ще ми докаже, че не тълкувам правилно тези цифри, но боя се, че съм прав. Господин Лебретон, да, вие задачата, която ми поставяте е доста тежка, но... Субсидиарността и а, участието на националните парламенти може да се тълкува и по начин, че държавите членки и парламентите се, се интересуват все повече и повече от нашата работа. Но можем да гледаме и нещата от към отрицателната им страна и да кажем, че това е знак за не, някакви нередности, но вие ме изправихте пред предизвикателство, господин Любротой. и се надявам, че ще бъда на висотата на вашите очакване. Аз мисля, че ам, е по-добре да а, така да, да споделим оптимистичното становище, защото по този начин се според мене се доказва, че националните парламенти се интересуват все повече и повече от нашата работа и това според мене е положителен аспект на нещата, господин Кавада. Да, много интересна дискусия. Ще помисля господин председател, господин Лебрето, да се опитаме, може би, да връчим на господин Лебретон медала на а, златния медал на песимиста за този за това три месечи. Е, комисията иска ли да каже нещо по този въпрос? Благодаря, господин председател. Само няколко думи за статистиките, които бяха споменати от господин Лебретон. И ние разполагаме с статистики. И обикновено в годините преди и след началото на един мандат има промяна в бройката на становищата, просто защото навлизат нови предложения. А тълкуването на абсолютните цифри изисква допълнително така правила и усилия. Няколко думи за специалната работна група, за, кое, за която стана дума в речта относно състоянието на Съюза. В момента разглеждаме методите, структурата и националните парламенти и Европейският парламент ще могат да участват в е, целия процес, а целта, а целта е да видим къде можем да действаме по-добре на европейско равнище, къде по-добре на национално равнище и тази специална работна група ще допринесе е, много за изясняване на тези проблеми. В момента сме в процес на подготовка, но ще ви информираме след като вземеме първите решения относно функционирането на тази работна група. Благодаря ви. Радвам се, че има, ще, ще има някакъв резултат и очакваме да видим резултатите от работата на тази работна група, защото често се казва, че може държавите членки да поемат някои от прерогативите, но когато стане дума за кои, не се знае кои. И сега минаваме към следващата точка. Наш докладчик е господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Вече сме говорили по този въпрос. Става дума за международните счетоводни стандарти и приемането им и хармонизацията им с европейските. Ние трябва да провериме дали изпълнителните актове съответстват на решението. Аз не, нам, не намерих никакви. Нямах никакви възражения относно действията на комисията до 4 е, октомври. Колегите можеха да внесат своите изменения, така че е, виждате, този път не съм песимист. Нещата са на добър прат пътта. О, каква изненада, господин Любратон, но чудесно. Имате ли нещо да кажете по точка 24? 25 сега, господин Кавада. 25-та и 26-та. Ще кажа няколко думи много набързо. Става дума за изпълнителни актове свързани с регистрираните партньорства и а, семейното право. Не, колегите не са повдигнали никакви възражения в срока, който, с който разполагат. Така че смятаме, че проекто а, документите не са в противоречие с законодателството, така че смятам, че няма да не е нужно да а, излизаме с възражение. Нещата са решени. Значи става дума за 26 и 27. Имате ли някакви възражения? Точка 27 субсидиарност. Бяха получени две мотивирани становища, една от, е, едно от Австрия, едно от Полша. Това е което имахме да разгледаме тази сутрин. Ще се видим отново в 15 часа, заедно с Комисията по бюджетен контрол и ще изслушаме доклад на Сметната палата. Много ви моля да бъдете всички тук. Благодаря ви. Ще се видим днес след